Ladies and gentlemen, I think we should start, because otherwise we will end up in... The... Дами и господа, започваме, тъй като имаме много натоварен дневен ред. Благодаря ви, че сте толкова рано тази сутрин. Заседанието се предава по интернет. Това е Комисията по вътрешен пазар на Европейския парламент и а, първа точка в дневния ред е доклад по предложението за, регла... за регламент за продукти, маркирани с маркировка CE, продукти за наторяване. Господин, госпожа Гал Пелце, докладчик и давам думата незабавно. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на всички, които допринесоха за проекто становището, за да може да го разгледаме на днешното заседание. Сигурна съм, че знаете, че това е един от най-важните елементи от пакета за кръговата економика. Цели се да се въведат нови правила за продуктите за наторяване и тези продукти маркирани с маркировка CE. Е. Целта на проекто регламента е да се засили кръговата економика, да станем по-конкурентоспособни, да се насърчи устойчивото развитие и е, да се генерира работа. В Европейския съюз се внасят торове днес и е, при производството и обработката на тези продукти е, се разходва много енергия. Нещо, което трябва да се промени. Предложенията ми е, се опитват да използват проблемите е, за, като възможности, за да се улесни живота на селскостопанските производители и дружествата. Предложила съм някои изменения по първоначалното предложение на комисията. Предложенията ми са свързани с суровините и е, вторичните суровини, които са основа за производство на биопродукти за наторяване. Говоря и за маркировката CE, която е, трябва да се спазва за всички продукти за наторяване, които ще се предлагат на пазара на Европейския съюз. Така че един продукт с маркировка CE може да се използва само ако е доказано, че той спазва всички европейски правила. Освен това, биомик е, биозамърсителите и микробните замърсители трябва да са ограничени до определени прагове, които са предвидени конкретно в текста. Давам си сметка, че имаше много дебат по тези прагове. Това сме го посочили конкретно в текста. Но тези въпроси са извън е, компетентността на нашата комисия, защото този въпрос трябва да се разглежда. Е, този въпрос попада изключително в компетентността на комисията по околна среда. Съгласно регламента, предложен от Европейската комисия, за да се предостави най-висока степен защита за почвите, трябва да се прилагат нови правила за всички видове наторяващи продукти. Освен това, в регламента се определят максимални стойности на кадмиевите и фосфорните торове от 60 мг на килограм. Те ще са на Малят до 30 мг първо, след което до 20 мг в 20 годишен срок. Така комисията е, възнамерява да намали рисковете за здравето на хората и околната среда. С колегите от комисията ЕМВИ се стремим да, да открием най-добър компромис по въпроса. А аз ще поговоря повече по въпросите, свързани с единния пазар. Първо, хармонизацията. Някои от тези продукти се произвеждат в малки количества или пък не се предлагат в целия Европейски съюз. Аз предлагам производителите да могат да решат дали искат да използват маркировката CE или не. Ако решат да я използват, трябва да спазват европейските правила, срещу което ще могат свободно да предлагат продуктите си в, на целия пазар на Европейския съюз. Ако не използват маркировка CE, те трябва да спазват националните правила. По този начин ще се осигури спазване на принципите за субсидиарност и пропорционалност. Надявам се докладчиците в сянка да се съгласят с мен. И всички предложения, които правя по проекто регламента, са съгласувани и с други е, мерки, отнасящи се до тези продукти и регламентите за тях. Искаме да обхванем по-широк диапазон от наторяващи продукти в сравнение с предходни регламенти. Искаме да се засили защитата. срещу замърсители и примеси. За това сме предвидили максимални стойности за примесите в наторяващите продукти. Нехармонизираните наторяващи продукти подлежат на условието за критична маса на, на пазара на Европейския съюз. Някои от тези мерки бяха трудно приложими. Правилата за хармонизация на продуктите определят добра рамка за не органичните, не биологичните торове. Но е добре да имаме конкретни правила за биоторовете също. Определенията на комисията може да са подвеждащи за селскостопанските производители, защото те използват различни продукти, които са с различни функционални категории за продукта. Важно е следователно да дадем правилно определение на тор, дали става въпрос за продукт за използване за растения или продукти, подобряващи почвата, агрономични добавки или е, други видове стимуланти за растенията, които се отразяват или на растежа на растенията, или на почвата. Предложенията ми са и за е, определене на правила за економическите субекти, за стопанските субекти, е, за да може да се гарантира гладко функциониране на вътрешния пазар. Е, защитата на здравето на животните е също важно, но е необходимо да предприемем мерки, които да не налагат диспропорционална тежест върху стопанските субекти и бихме искали да се подобри е, заетостта в тази сфера. Следователно се е, прави предложение задълженията за стопанските субекти да са пропорционални спрямо целите. Освен това, във връзка с етикетирането, е важно да предоставяме информацията по ясен и лесно разбираем начин. По този начин фермерите ще могат да правят избор кой наторяващ продукт да изберат на базата на неговите агрономически характеристики, почвата и културите, за които ще го използват. Това е важно от гледна точка на ефикасността и на опазването на околната среда. Като цяло смятам, че предложенията ще намалят административната тежест за производители на наторяващи продукти, които биха искали да е, предлагат продуктите си в редица пазари на Европейския съюз с маркировката CE, защото няма да се наложи да се използва процедура по взаимно признаване от там нататък, като същевременно обаче ще бъдат изключени производители от вътрешния пазар, които не желаят да използват маркировката CE. Те ще могат да предоставят продуктите си на националните пазари. Друг важен елемент в доклада ми е клаузата за преразглеждане мисля, че не можем да уредим и разрешим всички въпроси на базата на информацията, с която разполагаме сега. Затова смятам, че е важно да се предвиди клауза за преразглеждане, да се е, определят пределни стойности за нивото на кадмия. Е въпрос пораждащ много дебати между членовете на парламента и заинтересованите страни. Не искам да навредявам на нито една компания или на вътрешния пазар. По-ско искам да се промени положението за всички. Затова за мен този проекто регламент е текст, с който искаме да постигнем благородни цели, но по-настоящем процеса на декарбонизация все още не е достатъчно напреднал – Давам си сметка за това. Следователно, ако принудим европейските производители да използват този процес, трябва да им дадем и необходимите възможности да го използват, като например финансиране, за да могат да декарбонизират продуктите си и това е едно от предложенията, които правя в текста. Ако обаче разполагаме с технологията и с необходимото финансиране, със сигурност ще има хора, които ще искат да инвестират в този процес и в неговото разработване. Затова е важно да можем да използваме клаузата за преразглеждане след няколко години. Това е, госпожо председател, основното, което имам да кажа. Досието е изключително техническо. За жалост трябваше да навляза в някои технически подробности и съм готова да изслушам всички коментари и предложения от страна на докладчиците в Сянка и членовете. Благодаря ви. So, благодаря. Можете ли да ми дадете знак, ако искате да се изкажете? Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички, които работиха по това досие. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня за това, че не присъствах тази сутрин, но извинявай само за секунда. Може ли? А, превода от английска кабина да излиза малко по-високо. Може ли да говорите малко по-високо? Трудно чувам английския превод. Благодаря. Eh, това предложение за регламент е част от пакета за кръговата економика. Основната цел на това предложение е да се даде е, повторно използване на първични суровини, които в момента не се използват, тъй като се смятат за отпадъци. Така органичните торове могат да станат от същата категория, като традиционните такива, като така се намаляват отпадъците и въздействието върху околната среда на торовете. Става дума за изключително технически техническо досие, което разделя а, правомощията между ИМКО и АГРИ. Искам да ви припомня, че най-спорната част от този регламент е определението на горната граница на Кадмия. Е, комисията ЕМВИ отговаря за това. Кадмият не е включен в компетентностите на нашата комисия и поради тази причина не може да се занимаваме с тази тема. Що се отнася за компетентностите на нашата комисия ИМКО, искам да благодаря на моята колега за това, че работи отлично и за доклада й. Смятам, че е много балансиран този доклад и е отлична основа за бъдещата ни работа. Смятам също така, че е нужен баланс, да има възможност за новаторство, пространството, което отделяме за здравето на хората. Всички тези са изключително важни елементи от това досие. Важно е също така да има проследимост и то ефикасна такава. В цифровата епоха използването на файлове за 10, е, запазването на файлове за 10 години не е голям проблем. Нужно е каталогизация, която да бъде изключително подробна, за да има прозрачност. Ще излезе с изменения. Както вече казах на първото застание на докладчите Сянка в Страсбург миналата седмица, мисля, че може да намери много общи точки. Така докладът ще тръгне в правилната посока. Радвам се, че работим заедно и се надявам и дните седмици да успеем да постигнем един силен и балансиран текст. Едвард Созак. Едвард Созак. Благодаря, госпожо председател. Проведохме първоначална работна среща, тя беше отлична и на нея се запознахме и с позициите на останалите комисии по досието. Доклада върви в добра посока. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка. Въпроса за съдържанието на кадми не попада в компетентността на нашата комисия. Смятам, че предложенията са изключително рестриктивни и е, ще повлияят отрицателно на промишлеността. Позицията на докладчика е добра. Надяваме се, че ще стигнем до положително решение на проблема. Конкретно по доклада сега. Смятам, че настоящите правила трябва да се упростят, както и изискванията за индустрията. Необходимо е да имаме един отговорен подход. И днес искам да помоля докладчика да обясни защо е необходима разпоредбата в член 20, защото ми се струва, че това се казва и в точка 7 от приложение Е. Не разбирам защо трябва да се прави доклад една година след влизане в сила на регламента. И въпроса за функционирането на пазара в тази първоначална година няма, няма да е достатъчно представителен в такива кратки срокове. Е, конкретните продукти са добре подбрани, но трябва да се гарантира тяхното качество, например биостимулантите, както и съдържанието на микроорганизми, които са различни, което е различно в различните географски зони. В някои условия тяхното използване е много ефикасно, но това не винаги е потвърдено. Трябва да може е, да се прави ясно разграничение между продуктите за наторяване и тези за подобряване на растенията. А продуктите с двойна употреба трябва да са национална компетентност. Бих искал да помоля докладчика да сподели мнението си с биостимулантите с двойна функция. Разбира се, ще направя, ще внеса изменения по ключови въпроси. Благодаря за този важен принос на докладчика и за това, че представи позицията ни. Надявам се, че отворения дух, с който подходихме на срещата и дискусията, ще ни помогна да стигнем до добър компромис. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Калас. Благодаря. Благодаря и на докладчика за доклада. Пазара за наторяващи продукти се развива много бързо, както по отношение на иновативни продукти, като биостимуланти, например, така и по отношение на идентифицирането на суровини, като, например, отпадъци от странични продукти от други промишлености. Това може да подобри ефикасността на сълскостопанските практики и да засили економиката в кръг и трябва да гарантираме, че регламента подкрепя тази тенденция. Приветствам доклада. Аз също ще направя изменения, за да се ем, засили постигането на, тели, на тези цели. Имам някои опасения за стандартите и нормите за наторяващите продукти. Казах го и на срещата на докладчиците в Сянка. Това се отнася до правомощието на комисията да приема общи спецификации, както е предвидено по член 13. Имам някои съмнения дали общите спецификации, прияти от комисията, трябва, ще са съгласно законодателството, защото обикновено използваме хармонизирани стандарти за тази цел. Защото за разлика от общите спецификации, стандартите спазват някои общи принципи, като приобщаване на НПО и МСП в процеса за вземане на решение. Комисията обаче няма такива задължения, за, когато приема общи спецификации. Парламента също участва в определенето на хармонизирани стандарти, но няма правомощието да възрази на общи спецификации. Разбирам защо докладчика иска да се ограничат тези спецификации до конкретни ситуации, но не съм сигурна дали това разрешава основния проблем тук, така че ще помисля за друго решение. Благодаря и очаквам съвместната ни работа. Има ли други желащи да се изкажат? Господин Иваскевич, благодаря, госпожо председател. Химичната индустрия е важен сектор от е, европейската економика. Затова благодаря за доклада. Този доклад обхваща 80% от наторяващите продукти за растенията в Европейския съюз. Той засяга заетостта. Особено важни са и разпоредбите за замърсяването с, с примеси, нивата за кадмия, задължението на производителите за производство на минерални и биоторове. Предложените ограничителни стойности, пределни стойности са много ограничаващи. особено по отношение на продуктите, съдържащи фосфор. Това ще е, е, наложи използването на по-скъпоструващи торове. Продуктите за защита на растенията са изложени на много силна конкуренция от страна на китайските продукти. Тук аз съм на страната на производителите. Конкретно по доклада има проблеми, че е, в пазара няма достатъчно стимулиране на иновациите. Трябва да има по-малко регулация и ще внеса изменения в тази насока. А по отношение на делегираните актове и интелектуалната собственост, както и общия характер на вътрешния пазар, това са все елементи, които да се разгледат. So the commission I actually had a couple of points I wanted to make first. И така, комисията, но преди това аз имам е, няколко неща да кажа. Наистина е интересно е, че давате възможност на производителите за този подход, ако искат да продават е, през граница и да преодолеят националните ограничения. По време на изслушването в ИМКО ние чухме за различните видове почви и реколти, които предполагат различно ползване на, на торове е, по отношение на количествата, различните видове култури изискват различни торове. Е, така че усещането беше, че има страшно много регионални и местни е, различия в начина по който се използват продуктите и всичко това е много добро. Разбира се, различно е за личните пазари, но е, винаги е, е разумно и осмислено. Е, и в такъв случай е, Комисията за околна среда отговаря за съдържанието на кадми и ние пък е, отговаряме за това как се използва на пазара и е, как, как това става при различните е, торове. Е, е, както казах, много е интересен този подход, но е различен от подхода, на който аз е, е, съм била свидетел преди. И как е, решаваме е, този е, проблем? Това, че различни области, в различни области има различни видове почва, различни култури, следователно различни видове торове и това осложнява пазара. Сега, Каус е ли има думата. Почитаеми депутати от комисията, благодаря за възможността да участвам в вашето заседание по проекта доклада за натуряващите продукти, регламента за продуктите. Както се каза, това е много сложно досие и много може да се говори за него. Но тъй като времето ми е ограничено, ще бъда съвсем конкретен. Предложението на комисията е, има три цели, които могат да бъдат обединят в едно изречение. Да се упрости достъпа до общия пазар за широк диапазон от натуряващи продукти, включително тези с, е, е, с хранителни вещества от вторични материали, които са безопасни за човека и животните, и за околната среда, пък са и ефективни. Избора на нова законодателна рамка е, като регулаторна техника ще улесни достъпа до натуряващи на натуряващи продукти до, общи, до единия пазар. Е, ще изясни процедурата за спазване на правилата и е, ще съкрати срока за признаване като допускане на пазара по един пропорционален начин и ще улесни и след пазарните проверки да припомня, че националното сертифициране си остава възможност така че с новия регламент ще, има възможно, ще имат възможност производители, които искат да продават торовете си в целия Европейския съюз, да го направят с един, еднократна сертификация. Тези обаче, които продължават с националното производство, искат да а, реализират продукциите си само в няколко държави членки, могат да продължат със сегашната система, като използват а, един или повече е, национални сертификата. Двете системи взаимно се допълват. Целта не е да заменим едната с другата, просто да предложим нови възможности, нови средства за производителите, които желаят да се възползват от тази възможност. Важно е да се има предвид точно това. Опростяването няма да стане за сметка на е, защита на човешкото е, здраве и животи, е, здравето на животните и околната среда. Е, ние ще е, дадем е, съответната цен, стойност на тези продукти, която очакват потребителите. Комисията предлага много стриктни лимити, граници за замърсителите. И е, това е първото правно предложение е, от е, план за действие за кръговата економика. Комисията включва в обхвата на този регламент наторяващи продукти, които използват компоненти, произведени от вторични материали. След съответната оценка, разбира се. Комисията смята, че всяко изменение трябва да бъде претеглено срещу тези принципи, за да се спазят тези основни цели. Очевидно, това е едно първоначално становище, но е, би трябвало да проверем е, едно е, така задълбочена дискусия вътре в комисията, преди е, да е, чуем предложението на Европейския парламент. Е, в е, проект има някои е, допълнения, някои е, допълнения изменения, които ще помогнат да се съвършенства предложението на комисията. Например, да се използва обща терминология, когато се наричат, като се наричат торовете минерални, а не неорганични. Това предложение ще бъде обмислено от комисията. Трябва да има ясна дефиниция на тези минерални торове, което да включват и е, торове възоснова на възстановени хранителни вещества, което ние сме готови да подкрепим. Няколко е, изменения имат за цел да упростят адми... адми... бюрокрацията е, например, съкретен срок от 5 години вместо 10 за съхраняване на архиви, които ще са достатъчни, когато трябва да се проследи някакъв натураващ продукт. Същевременно има изменения, които биха е, накърнили безопасността, която целим. Е, става дума за е, торове, които е, се е, произведени е, с, е, според комисията е, важно е производителите на торове да е, да помислят за въздействието на техните продукти върху храната. Спазване на правилата може по чисто математически начин да се е, изчисли. Разбира се, може да получат и методологична помощ. Ако един оператор смени метода си на производство, смятаме, че новата оценка за съответствие трябва да се, трябва да се направи нова оценка за съответствие, за да се види до каква степен окончателният продукт отговаря на регламента за амониевия нитрат и торове, които съдържат този елемент, би трябвало да се производителите се ограничат до случаи, където държавите членки са поискали конкретно да, разрешение за такива, такова производство. Предложените технически изменения изискат допълнително обсъждане в, сред екипите ни, за да избегнем да, е, опасностите, за които е, споменах в началото на е, изказването си. Наистина трябва да се спазват и критериите за биоразлагане на, на пластмасови продукти. Трябва да използваме замърсяване, трябва да избягваме замърсяване на сускванските почви и води с пластмасови продукти е, директивата за нитратите не е част от нашето предложение, тъй като става дума за използване на конкретни торове в области, е, където е, водата е замърсена от хранителни падъци от селско-стопанска дейност. Предлагаме да се предложи една клауза за преразглеждане в такъв крат, в кратък срок предвид економическите и търговски лимити за замърсители, кадми по-конкретно, е, тъй като те са обект на конкретни е, оценка на въздействието. В заключение, е, предстои още работа на техническо равнище, но трябва да потвърдя, че вашия доклад е наистина насърчителен за нас. Ние сме готови да от обсъдим предложенията с вас, е, да проявим гъвкавост и сме, е, си даваме сметка, че в едно сложно досие, което е свързано с много други области, е, е много важно да се изпегнат правни е, двусмислия и, да, и трудности при изпълнението. И накрая за, за... няколко думи за замърсяването. Okay. Сега, е, лимитите на съдържание на кадми. Е, въздействието е, върху производството ще... Е, не искам да кажа, че това ще е, е отрицателно. Напротив, е, задължителните лимити от сега нататък ще бъдат в ограничен срок. Е, спомнете си, че последният срок беше 12 години. Това ще даде тласък на инвестициите в е, производството. Е, опита сочи, че се инвестира е, тогава, когато има задължителни лимити. Това е важно. Структурата от 80% от европейската индустрия не е, споделят това твърдение и имаме доказателство за това. Благодаря е, на докладчите Сянка за е, добавената стойност. Това не е първата ни дискусия по въпроса. Е, очевидно, давали сме и преди по досието, тъй като то е доста сложно. Това приличава от факта, че Марк смята, че петте години са твърде кратък срок, а пък комисията смята, че петте години, които аз предлагам, са приемливи очевидно ще трябва да намерим среден вариант. Е, важно е да. моите отправна точка, че трябва да пазим данъчните си декларации 5 е, години, което означава доста допълнителна административна работа. Колкото до биостимулантите и двойната употреба, когато е, става дума за външна е, е, употреба, всеки наторяващ продукт трябва да, който съдържа такъв елемент, трябва да отговаря на изискванията за функционалност. Защото въздействието може да е различно и във всеки отделен случай трябва да бъде гарантирано съответствие, спазване на правилата. Аз съм предложила допълнение в този смисъл. Биостимулантите са най-различни и имат различно въздействие. Колегата Кояк също предложи нещо, което споменахме и на заседанието на докладчите в Сянка – според мен, е, Европейския парламент е, трябва да участва само в случаи, когато има съответните правомощия за това. В е, този, тези технологични случаи ние не трябва да спъваме процеса като е, търсим е, правила за всяко, е, всяко действие. Комисията и заинтересованите страни трябва да имат възможността да го направят е, според спецификациите. Ние трябва да се намесим само е, когато става дума за законодателство или хармонизация, но не трябва да, е, да е, им отнемаме професионалните решения. Председателя ля спомена, ля спомена и е, нещо друго, че е, нейното мнение се различава от моето предложение. Това е защото моето предложение се отнася до вътрешния пазар. Мисля, че комисията има същата задача. Пазарите са различни в 28 държави членки, почвите, почвения състав е различен. Това е важно за етикетирането. Така че съдържанието по отношение на разтворимост и други въпроси трябва да е, почива върху това, което използват е, фермерите. Иначе ще има свръх е, наторяване, свръх замърсяване и така нататък. Колкото до хармонизацията, оптималната хармонизация означава тези, които не, не желаят да произвеждат за външни пазари, да не бъдат ограничавани от този регламент. Тези, които обаче искат да произвеждат за целия вътрешен пазар, трябва да спазват едни и същи правила за всеки отделен продукт, ако разбира се има някакви промени ако трябва да изпълняват и, и други функции е, тези е, е, продукти, те трябва да спазват своите задължения. Така че моето предложение допълва предложението и не ограничава работата на производителите и мисля, че това е в полза на вътрешния пазар. и така крайният срок за изменение, за внасяне на изменение е 28 март, т.е. утре. Не, другата седмица. Извинявам се, председателя. И така, две минути, докато се организираме за гласуване. ladies and gentlemen, if we take our seats, we can start the votes. И така, ако обичате да вземем местата си. Right. Um, И така, първото гласуване е по проекто доклада за сътрудничество между националните органи, които отговарят за прилагане на законите за защита на потребителя. Изглежда няма румънски превод. Um, Mr. could you possibly speak? Бихте ли говорили в преводача, за да чуят е, е, в е, микрофона, за да чуят преводачите за какво става дума? В английския канал се чуваше друг език, казват от залата. Let's give it a go. Хайде да опитаме пак. Доклада е от Олга Шанлова за е, прилагане на законодателството за защита на потребителите. Изменение 2, 4, 5. За, против, въздържали се, отпада. 36. За, против, въздържали се, приема се. 71. 37. За, против, въздържали се, приеме се. 37. 2. За, против, въздържали се, приема се. 2, 4, 6 е отпаднало. 24 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 39 и 251 за, против, въздържали се, приема се. Не така или иначе отпадат. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. И така слизаме надолу до 41 2. за, против, въздържали се, приема се. 2-5-4-2 за, против, въздържали се, пада. 43-2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, това е 258, 47, 49 е, приема се, 48-2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против въздържали се, приема се. Гласуване Амблок 59 до 62. Гласуваме Амблок за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега прелистваме да, на Кели носа добър компромис. Сега 81, изменение 81, 366, 3, 6, 7, 1, 2, и 38. Е, е, Всички са е,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 Жюри 49. За, против, въздържали се. Приема се. Минавам нататък. Едно, 127-2 е, за против въздържали се приема се. We move to these ones, correct? Amendment 131, which is on Сега на 35-та страница 131 е, за против въздържали се приема се. 455 за против въздържали се приема се. 100 37 за против въздържали се приема се 139 и 459 за против въздържали се приема се 462 за против въздържали се да е, мисли 426 е, за против електронно да проверим ако обичате Аз... Да. Пада е, с един глас. Благодаря ви за проверката. Сега да минем към мемо 1, 141 за против, въздържали се, приема се. 142, 4, 43, 4, 5 и 6 за против, въздържали се, приема се. Сега до компромис 14 стигаме, за против възражали се, приема се. Изменение 58, за против да проверим. Ще падне. Пада, да. Компромис 15, за против въздържали се, минава, приема се. 156-2 Гласуваме Амблок с 157, 58, 59. За против въздържали се приема се. Изменение 164. Е, е, за против въздържали се приема се. Компромис 16. За против въздържали се приема се. 167. За против въздържали се приема се. 168 с 502 е, до 505 е, приема се. 506-2 за против въздържали се приема се. 507 за против въздържали се пада. 63 за против въздържали се приема се. 508 за против въздържали се приема се. Не, казва председателката, пада. Да проверим. Пада всъщност. 509 и 64. За, против, въздържали се. Да проверим. 509 и 64. Приема се. Тук бихте ли ми казали, всъщност тук говорим за идентични текстове, кой език ще е, бъде е, почти идентични са. Може ли някой да обясни защо 509 и 64 се гласуват отделно? Е, то е заедно. It's the same approach, the same aim, same content, but... Същото съдържание, същия подход, но формулировката е различна. Мисля, че технически са еднообразни, но езиково са леко различни. Um, I think I can take the, you can... Мисля, че можете да повдигнете този въпрос като технически със секретарията. Така ли, иначе е валиден въпрос, тъй като трябва да се провери Okay, so it's for reasons of... И така, причини за причини на защита на публичния или обществения интерес и другата формулировка, която е близко, но не е същата. Ще повдигна въпроса дали е matters или reasons на английски а, с лингвист-юристите. Чудесно, е, че имаме юристи тук. Това е прекрасно, защото има важни въпроси, особено такива доклади. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Първо 107-1 за, против, въздържали се, приема се. 5-1-5 за, против, въздържали се, приема, пада. 5-1-6 за, против, въздържали се, приема се. 5-1-7 за, против, въздържали се, приема се. 7-3 за, против, въздържали се, приема се, 175 Точка 3 за, против, въздържали се, приема се. 518 за, против, въздържали се, пада. 176 за, против, въздържали се, приема се. 519 за, против, въздържали се, отпада. 177 за, против, въздържали се, приема се, 179 за, против, въздържали се, приема се, 179 за, против, въздържали се, приема се. А, добре, проверка по последното. 179. Yeah, Приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се 181 за, против, въздържали се, приема се 182 за. Не. Не гласувайте. 182.2 за, против, въздържали се, приема се 183.5 за, против, въздържали се, приема се Приема се 184 за, против, въздържали се. Приема се 185 за, против, въздържали се. Приема се 186 за, против, въздържали се. Приема се 187 и до 5 за, против, въздържали се. Приема се. Следващата страница 527 за, против, въздържали се, приема се, 105, 2 за, против, въздържали се, отхвърля се, 190 за, против, въздържали се, приема се, 191 за, против, въздържали се, приема се, 66, не, то отпаднало. 9, 2, 2, 67. Едно 72 е, от Юри. За, против, въздържали се, приема се. Seventy 72 за, против, въздържали се, отпада. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194, 5, 2, 3 за, против, въздържали се, приема се 195 и 533 за, против, въздържали се, приема се 197 за, против, въздържали се, приема се Юри 73. Vote as a block. Да се гласува анблок с 73, 74, 5 и 6 за, против, проверка. Приема се. Юри 77 за, против, въздържали се. Приема се 78 и 5, 3, 5 за, против, въздържали се. Приема се. 198 за, против, въздържали се. Пада. 199 за, против, въздържали се. Пада. Съображенията или точките. Част от тях може би могат да се вземат заедно. Едно, две и три за, против, въздържали се, приема се. Четири за, против, въздържали се, отпада. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Юри 5 отпада. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Юри 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се. Отпада. 4-5 не се гласуват. 201 за, против, въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се. Приема се. Юри 8 отпада. Компромис 18 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Приема се. Юри 11 и... Не, 11 за, против, въздържали се, приема се. Не, и отпада, извинявайте. 11 отпада. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 206. No, Не, 206 е съвместимо за, против, въздържали се. Приема се.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 20 за, против, въздържали се, приема се. Юри 16 пада. Изменение 2, 3, 3, Не, извинявайте, компромис 23. За, против, въздържали се, приема се. 2, 3, 3, За, против, въздържали се, пада. 2, 3, 4 за, против, въздържали се, пада. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се, 25 за, против, въздържали се, приема се, изменение 28 за, против, въздържали се, минава, 29 за, против, въздържали се, приема се, 30 за, против, въздържали се, приема се. 239. I think 239 is going to fall. 239 като че ли ще отпадне. Has been 31 се прие посредством компромисно изменение, така че 239 отпада. Така че преминаваме на компромис 26 за против, въздържали се, приема се, 21 от Юри за, против, въздържали се, отпада, 2, 4, 2 за, против, въздържали се, отпада. 20. компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. И накрая заключително гласуване, електронно гласуване по целия документ. passed by 33. 32 за, никой не е против. И сега нека да гласуваме по мандата за започване на преговори. Okay, we'll vote on the mandate to enter negotiation. И така, мандат за преговори. Моля, гласувайте. Two, three more, two more people to vote. Още двама трябва да гласуват. Thank you. 33. 33 за, 2 против, 1 въздържал се. Thank you very much. That was a, a really... Благодаря ви. Е изключително важно гласуване. And I do hope that there's a really clear... Надявам се, да излезе и през съобщение, тъй като е изключително важно това досие, за да помогнем на защитата на потребителите. the next... И така, следващата точка е доклада Шаран Софа. Много ви моля Stop talk. да прекратите разговорите. Um, I'm make an announcement. Искам да направя съобщение по... if I could possibly... Много ви моля за тишина. Бе изпратен един имейл тази сутрин. Чудесно се е изправила Шара, но искам да ви припомня, бе изпратен един имейл сутринта до всички депутати, които информира, че бележките за компромисните изменения не са били изчистени и ако компромисните изменения се приемат или отхвърлят, в зависимост от резултата на гласуването, Та, пак, компромисните изменения, ако се приемат и се отхвърлят, в зависимост от резултатите на блока, към който принадлежат. Okay. Many thanks. Благодаря. So, блок 1. Блок 1. Компромис 1. 5 и 2. За. Против. Приема се. Блок 2. 8. 3 и 9 са включени. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7 пада. Блок 3. 6, 7 и 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За против, въздържали се, Adopted. приема се с устното изменение. Блок 4 с компромиси 13, 10 и 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Блок 5, където са 11, 12 и 15 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение 36. Е За, против, въздържали се, приема се. Чек. Проверка. 36. По 36. Has passed. Блок 6, където са включени 16, 21 и 22 за, против, въздържали се, приема се. Блок 7, където са включени 14, 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Блок 8 където са 18, 19 и 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. Amendment 53 in favor, against... 53 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 53. По 53. Passed. Приема се. 55 изменения за, против, въздържали се, приема се. И сега заключително гласуване по цялото становище. Okay. So, um... И така, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Thank you very much. That close. So that's by благодаря. 32 за, 3 против, 2 въздържали се. Изключително добро становище. Много ви моля да прочетете този доклад, ако не сте го чели, защото там са включени много неща. Аз знам, че част от вас са го чели, но наистина изключителен, изключително становище. Много ви благодаря. И сега гигабит обществото и 5G Тони Лупес Естуарес написа този доклад. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, 9 и 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отпа... отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, компромис 4 Социалистите гласуваха ли за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 и 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против. Проверка по изменение 30. Приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се.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 52 за, против, въздържали се, отхвърля си. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, проверка. Thank you. Close. If you are close the vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение 56. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърли се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се компромис 13 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се 80 за, против, въздържали се, приема се 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за против, въздържали се, приема се, 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване ме по целия текст. Или поне 33, 32 за, 3, 3 против, 2 въздържали се. Поздравления! Okay. Many thanks everyone. Should we just take a... Благодаря на всички. Няколко минутна пауза преди да преминем към следващата точка от дневния ред. Ще продължим в безпект. Ще продължим работа в 5 без, 10 без 5, 9.55.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 Right, ladies and gentlemen, I'm... Добре, дами и господа, продължаваме, макар че някъде ми се изгуби секретарията. I probably can't start without the secretary. Така че май не мога да започна без тях. But I... Can I have anybody from the secretariat here? Има ли някой от секретарията в залата? Thanks very much. So the next item for the agenda. Следващата точка в дневния ред е договори за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние. Паскал Аримон е докладчик. Имаме половин час с този дебат, дори малко повече, тъй като започваме по-рано с разглеждането. Давам думата на Паскал Аримон за да а, представи измененията. Либе Вики... Благодаря, Вики. Какво по-хубаво от това продажба на стоки, на... да се опрости продажбата на стоки на европейския пазар? В този акт се опитваме да заложим една правна рамка, в която потребителя, купувачът е добре защитен – познава добре правата си, а ще ги познава, вероятно, по-добре, ако те са простички, разбираеми. А те са прости, според мен, ако във всички 28 държави членки са еднакви, идентични, което би трябвало да доведе до това, е, сега е, тези, които не се доверяват на, на онлайн продажби, да е, придобие това доверие, да се втурнат в това приключение, така да се каже, и да купуват стоки онлайн. Така изглежда перфектния свят. Другия се затлачва в 411 изменения в предложение благодаря на колегите, е, които участваха активно в тази дискусия, не в устните дискусии, но и е, предложиха в писмена форма предложения за изменения. За мен е, е много конструктивен техния принос и смятам, че е, ние като парламент е, в края на процедурата е, можем с така едно единодушие доста убедително да е, приемем този акт, е, но съвета все още е важно е, докато съвета се вземе с тази тема, ние тук в парламента да излезем с и да дадем силен сигнал, за да влезем в дискусията с съвета с силна позиция, убедителна позиция. Е, така че дефинирането на е, вътрешния пазар тук е, не е неважно, когато говорим за, за функционирането на, на вътрешния пазар. Не трябва само да проповядваме преимуществата на, на вътрешния пазар, но и на практика да го осъществяваме. Всички изменения с са е, важни и повечето от тях изискват повече е, гъвкавост, е, за да можем да стигнем до добри компромиси добре е да се постигне баланс между висока степен на защита на потребителя и решения, които са практически приложими за древните търговци. Това търсим с компромиса. Аз говоря за ясни, и упростени правила. това съм формулирал в първоначалния си доклад. същото търся да постигна и с собствените си предложения за изменения. Разговаряли сме с много заинтересовани страни. И мога да заключа от всичко това, че е, всеки от тях е, т.е. основната е, идея при всички, при разговорите всички беше, че трябва да се търси максимално висока степен на хармонизация. В смисъл да можем да направим така, че да изберем, е, е, да се убедим около едно нещо, което е важно за защита на потребителя. Е, Бяха помолен от всички да, да бъде максимално просто, да бъдат максимално прости тези правила и тези 30 е, правни норми, уредби да бъдат обединени по някакъв начин и упростени. Това е така е, водещата е, идея в е, моята работа. На първото задание на докладчите в Сянка много конструктивно подходихме към въпроса и се надявам, че в крайна сметка ще е, постигне добър компромис. Това е важно не само за този акт, но и за други, за които ставаше дума по-рано е, други паралел, паралелни такива, които не би трябвало да са разделени, но всъщност се разделят, например е, този за цифровото съдържание. Ще видим после какво ще каже колегата фон Тунен Хоенштайн по, в нейния доклад, е, вероятно е да намерим тук добро решение, което да улесни работата на всички. Е, както казвам, е, тези актове не трябва да ги разглеждаме отделно от всички останалите, така стоят над останалите, но трябва да намерим добро решение и като търсим решение на други произлизащи от това проблеми. Благодаря много за конструктивната съвместна работа и се надявам на по-нататъчна такава. Благодаря. Давам думата на Луси Андерсън за социалисти и демократи. Благодаря. От името на моята политическа група искам да изкажа големи благодарности към докладчика за дискусията до тук и за това, че той е открит да се допита до различни заинтересовани страни и да прояви гъвкавост. Предизвикателството е, пред нас е голямо. Както стана ясно, съвета не е напреднал много по предложението. По предложението. Затова трябва да подходим творчески и разумно, ако парламента иска досието да се развие по-нататък и да доведе до конкретни резултати. От нашата политическа група, макар че сме съгласни, че ако има възможност за хармонизиране, това е добро решение, това не трябва да е в ущърп на високата степен защита на потребителите. Нещо, за което нашата политическа група винаги се е застъпвала. И тук имам а, леко несъгласие с Паскал. Много е важно, защото не искаме правна рамка, която да не е проста, ясна и да не предоставя правна сигурност. От друга страна обаче, гарантирането на висока степен защита на потребителите от правна точка за договорите и за работата на тази комисия. Така че е, нашата политическа група е внесла редица изменения в е, различни посоки, не е един хармонизиран нашия подход, защото за сега трябва да държим на позицията си поради това, че оценката на въздействието не е цялостна по отношение разширяването на приложеното поле, а има огромна разлика между покупките онлайн и цялостната продажба на стоки, което е пълния обхват на правния акт. Знам, че Паскал приема този факт. За момента не сме готови да подкрепим пълна хармонизация тъй като има още несигурни фактори, но това не означава, че няма да бъдем конструктивни, очакваме съвместната ни работа и съм сигурна, че колегите имат много какво да кажат. И е, относно откриване на решение, което да работи за цяла Европа и по което съвета и парламента да се съгласят, тук трябва да зачитаме възможно най-много различните правни традиции и системи в държавите членки, макар че се стремим до един европейски резултат, едно европейско решение. Само така ще постигнем целите си. Благодаря на всички. Дискусията с заинтересованите страни, бизнеса, потребителите беше много плодотворна и процеса е продуктивен. Анлен Ван Босуит има думата. Thank you very much, Vicky. Um... Благодаря, Вики. Внесли сме изменения, а, но и сме много доволни от работата на докладчика. При все това е, за нас продължава да съществуват редица притеснения – аз самата съм внесла много изменения. Първо по отношение на периода за уведомяване за потребителите. Това е важен въпрос. Тук искаме да избегнем следното. Ситуация, при която потребителите. А, искаме потребителите да могат да връщат а, закупена стока ако тя не удовлетворява очакванията им, дефектна е и по други причини. Понякога обаче това право на потребителите е застрашено, така че е необходима сигурност и възможности за връщане. Следователно, периода за уведомяване трябва да бъде подобрен. На следващо място, по-дребни дефекти. Не мисля, че те трябва да попадат в приложеното поле на директивата гледам структурата на доклада, по-конкретно повръщането на стоки и доказателствената тежест. Тук имаме подобрения спрямо предложението на комисията. Конкретно по доказателствената тежест докладчика говори за 6-месечен период. Мисля, че тук можем да стигнем до някакъв консенсус, защото 6 месеца не ни устройва, искаме периода да бъде една година. Това би било и междинно решение между днешната практика и предложението на комисията. Внесла съм изменения, които отразяват е, положението на малките и средни предприятия, които могат да се сблъскат с е, задушаваща административна тежест. Например, когато има дефектни продукти, не можем да очакваме да имаме един същи изисквания към големите и малки предприятия. Друго нещо, което трябва да се има предвид, са продажбите на артикули втора ръка и те трябва да се уреждат от различен режим. Следователно, търговеца на такива артикули втора ръка трябва да предоставя по-малка гаранция в размер до една година. Благодаря. Госпожа Калас. Oh, благодаря. Моята група не е внесла много изменения, тъй като подкрепяме позицията на докладчика. Подкрепяме включването на продажбите офлайн в приложеното поле на директивата, отменяща директива 9944. Подкрепяме и хармонизацията, защото без нея нищо няма да постигнем. Проблемът е, че имаме 28 различни правила, и набори от правила които затрудняват трансграничната търговия онлайн. Искаме, е, доколкото разбирам, комисията ще предоставя информация по, време на законодателния процес, как онлайн продажбите се различават от директивата от 99-та година. Относно поправките, е, потребителите искат да имат възможност за поправка, но ако след една поправка, те трябва да имат възможност да прекратят договора си. Ако искаме да стимулираме по-дълъг жизнен цикъл на продуктите, трябва да насърчаваме поправенето. По прекратяването на договорите, то следва да става при условията решени при изключването на договора, защото в противен случай е, нещата ще са твърде неясни. Възстановяването на средствата пък също така трябва да става, когато продавач, е, търговец е получил обратно артикулите. Относно на цифровото съдържание за стоката, трябва да намерим най-добрия вариант тук и да гарантираме, че потребителя винаги има договор с търговеца. Да няма празнота, в която потребителя сам трябва да разбира кой е доставчика на дадено цифрово съдържание, който да не е търговеца на, на стоката. По отношение на обръщането на доказателствената тежест и периода за гаранция, от таблицата, приложена в документа, става ясно, че има 6-месечен период за обръщане на доказателствената тежест и гаранция от 2 години. Дали от това следва, че в повечето държави членки има по-низко ниво на защита? Не мисля. Освен това, резултатите от Рефит показват, че е добре да се променят тези срокове на основата на обичайното поведение на потребителите, които са свикнали с период от 6 месеца и е, обикновено този срок спазват, дори в държави, които позволяват по-дълъг период. Но, както казах в началото, ако нямаме засилено хармонизиране, предложението ще бъде лишено от смисъл, така че ще работим с колегите, за да постигнем разумен компромис тук. Благодаря ви. Благодаря Кая. Денис Де Йонг не е в залата. Паскал Дюран. Не, Марко Зуло. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличните идеи. Веднага трябва да кажа, че сме съгласни с неговия подход да се преразгледа директивата за продажба на стоки 99. Това е добър подход, ако искаме да постигнем висока цел. Сега, що се отнася до подробностите по доклада, Очевидно е, че нашите задачи са свързани с ясна нормативна база, прозрачна нормативна база. По този начин ще се увеличи доверието на потребителите и бихме могли да насърчим продажбите онлайн. Все едно ти е магазина под къщата – Изключително важно да имат потребителите доверие в този търговия. Това означава гаранция от две години поне. Знаем, че в други държави има правна гаранция, която е по-висока като срок, така че е добре да се постигне компромис. Искаме също да обърнем внимание и към дребните търговци. Дребните търговци в сравнение с големите мрежи се намират в една позиция, която е като че ли санкционирана. Когато някой продава ИКТ устройства на потребител с гаранция от две години, в момента в който се появи дефект на тази стока, преди тези две години, но отвъд гаранцията, която получава от големия, голямата марка, то тогава този дребен търговец трябва да поеме много тежести, за да гарантира на потребителя защита. Тази липса на баланс е, в подхода е, всъщност наказва дребния продавач. Това, което искаме, е търговската гаранция на производителя към продавача да бъде за същия период, каквато е правната гаранция или законовата гаранция. Това се записва на национално ниво, но смятаме, че е изключително важно в този смисъл да се даде такава насока на националните законодатели, за да може да има по-ясна гаранция и за дребните търговци и да се увеличи доверието на потребителите при такива онлайн продажби. Също така сме за отваряне на дискусия за отговорността на производителите, когато продуктът е дефектен. Пак за да опазим дребния продавач или посредник в продажбата. И накрая трябва да се насърчава справедлив подход към иерархията на средствата за съдебна защита. Защото ако искаме да дадем стимул на економиката в кръг, би трябвало да работим така, че на първо място да идва идеята за поправка, след това за заместване на продукта с друг. Но обикновено това са тежести, за търговеца, който предлага услугата. Нужно е да има добри срокове за потребителя и за продавача. Благодаря. So... Благодаря. Записала съм си петима оратори. Първо Мария Грапини. Uh, Вики. Е, Благодаря, Вики. И аз бих искала да поздравя докладчика и съдокладчика Луси. Много е комплексен този доклад. Много е сложно, когато се правят нови регламенти. Тук се обръщаме към комисията. Не бива да осложняваме нещата прекомерно. Може ли да продължите да говорите? Та, искам да поздравя двамата докладчици за предложенията. Внесла съм доста изменения, обсъждала съм ги и с Луси. Смятам, че е, когато създаваме е, нов регламент или директива, не бива да осложняваме нещата. Целта тук е да се защитават потребителите при онлайн покупки. Какви са червените линии за мен, важните неща? Първо да се гарантира, че продуктите са реални и се предоставят в разумни срокове. Тук трябва да постигнем консенсус за предоставяне на еднакви гаранции във всички държави членки. След това презумпцията за несъответствие трябва да се хармонизира. Потребителите трябва да могат свободно да избират средствата за правна защита, защото накрая потребителите са тези, които трябва да имат предимствата и те да могат да изберат средствата за правна защита. И накрая директивата трябва да гарантира справедливи условия за търговия. Защото ако няма да имаме хармонизация на вътрешния пазар, защо ни е този вътрешен пазар изобщо? Ако имаме различни гаранции и средства за правна защита в различните държави членки, няма смисъл. В такава посока вървят моите изменения. Освен това, обаче, трябва да внимаваме да не ам, осложним ам, живота на производителите и малките предприятия, да се стремим към баланс между потребителите, защитата на потребителите и производителите при онлайн покупка. Благодаря. Следващия оратор. Ja, danke schön. Äh, danke Благодаря, Паскал, и за добрата ни съвместна работа. Ние работим заедно и се опитваме е, да не е, няма прикори, при, покриване при двата правни текста, по които работим, или там, където пък има при, при покриване, да е ясно кое право е, действа в случая за онлайн продажбите или правата на потребителя за цифрово или притежателя на цифрово съдържание и е, имаме и различни мнения, разбира се. Е, това е по въпроса за степента на хармонизация и е, нивото на защита на, на потребителя. Е, трябва ясно да кажа, че нямам нищо против е, по-висока степен на хармонизация. Напротив, е, това е нещо много хубаво, но то не трябва да е за сметка за, на, за защитата на потребителя в държавите членки. Винаги съм повтаряла това в нашата група. Ето защо предложението на колегата да за е, е, сроковете за гаранция, е, всъщност различията поставят под въпрос това, което имаме за минимум две години. Не това казах. Аз говорих за прехвърляне и обр... на времето бремето за доказване, а не срока. Да, вероятно грешно съм ви разбрала. Е, да, извинявам се, в такъв случай това би било катастрофално, ако беше така. Предложението на комисията и това, което Паскал предлага, е, биха довели до влушаване на правната уредба в редица държави на Европейския съюз, което е неприемливо. Например, във Франция и Белгия имаме специални е, правила за е, и договаряне и мисля, че това може да се възприеме и в други държави членки. А за развалени, е, извинете, развалени е, стоки, е, в е, Франция, например, няма разлика между давност е, и съответните претенции. Е, в английското, британското право е, има недостатъчни възможности за е, е, отказ, връщане на стоката е, и е, реимбурсиране на средства, на парите. Е, има и редица други примери, които могат да се изброят, които показват, че ако тръгнем по този път, е, поставяме под въпрос е, правата на потребителя. Така че трябва да решим какво искаме. Дали искаме хармонизация или ако искаме, тогава трябва да приемем правните уредби на тези държави членки или пък да предприемем една, да отидем една стъпка напред и пак така постепенно да постигнем хармонизация. И втория важен въпрос за мен е в измененията, които аз съм предложила, се съдържат трябва да, бъдем, да подхождаме новаторски, разбира се, когато става дума за нормите, правилата. Затова е добре е, да видим е, това, което всъщност е резултат от различните проучвания, да въведем е, разпоредби за жизнения цикъл на продукти. Тогава, може би, ще бъдат решени някои проблеми с хармонизацията. Е, благодаря, Вики. Благодаря и за възможността да е, е, взема отношение по въпроса. Предложението, което Паскал е направил, е много балансирано, конструктивно, много отворено. Най-важното, то е изключително европейско. Проблемът обаче пред нас е не толкова, Люси, въпросът за висока е, степен на е, защита на потребителя. Това въобще не се поставя под е, съмнение тук. Въпросът за нас е какво да се направи, за да могат всички граждани в Европа да получават, да, да бъдат, на всички граждани да се предлагат едни и същи продукти и услуги. Трябва да кажа, че в Германия нямам проблем с това. Така че това не е германски проблем. Това е проблем за всички източноевропейски страни. Те се оплакват е, и с основание, че са е, е, лишени от редлица продукти и услуги, оферти. А, така че приветствам предложението е, ти, а, е, когато казваш, е, ще бъдем много конструктивни. Но, Люси, искам да те попитам, какво предлагаш в този смисъл? Европейските граждани в източни Европа не, нямат полза, ако мога така да кажа, а, нямат полза от твоята идея за висока степен на, на, на защита. А, просто защото те нямат всички продукти, които искат да имат. Е, и това е въпросът, който трябва да е, решим. Няма е, едно лесно решение. Предложението на Паскал е да се увеличи с една година товар, бремето на доказване, да стане задължението производителя да обозначи жизнения цикъл на продукта, това е, е вече една е, по-висока степен защитен. Също, същевременно е, това, което се предлага в Обединеното кралство, Франция и другаде, другото решение е продукти, които се предлагат в тези изброени държави, да се предлагат и в страните от Източна Европа. В началото на 2000-та започна да се обсъжда този въпрос – тук и аргументи, има винаги задни, има винаги умисъл в аргументите. Трябва обаче да погледнем какъв е интереса на целия Европейския съюз а не да адаптираме тези инструменти към отделни национални е, правни уредби. Ако вземем е, е, чешкото право, ще видим, че в някои случаи защитата на потребителя отива по-далеч, другаде изостава. Бих искал да зная от тези, които са против предложението на Паскал, какво си мислят, че ще подобрят е, с едно предложение, което не търси хармонизация. Ние сме абсолютно открити, конструктивно, но е, търсим резултати. И от 15 години виждаме, че резултати няма. Е, е, този път би трябвало да постигнем нещо, в противен случай да се, или, или да се откажем. Може ли да добавя, благодаря е, Паскал за свършената работа и за неговата ангажираност с проблема. Наистина, неговото отношение е много прагматично, много разумно и е, то е съвсем осъществимо. Неговото предложение си е, остава, е, остава в едни осъществими, изпълними рамки в началото е, той говори за доверие. и то, е, искам да се върна е, към тази тема. Потребителите няма да се възползват е, единния пазар. Е, ако фирмите не се чувстват спокойни е, за това, че продавайки стоките си, услугите си на 500 милиона е, е, клиенти, потребители е нещо безопасно и че могат да се да печелят, така да се каже, от целия вътрешен пазар. За това са необходими прости закони. Това е, е ползата за потребителя, ако има достъп до всичко това. Тук не въвеждам, не, не трябва да, да, да предизвикаме объркване. Говорим за потребителски законодателство, потребителска защита, защита на потребителя, а на практика ограничаваме достъпа на потребителите до различни стоки. Не забравяйте това в този, този свят на фирми и потребители, е, подревачи и купувачи е един свят. Е, едните, е, те, те са си взаимно е, необходими и ако нямаме едни и същи правила в целия вътрешен пазар, просто този принцип няма да бъде спазван. Благодаря. Паскал, аз внесах 9 изменения и бих искал да се върна към въпроса за минимална, максимална хармонизация. Е, правим го, за да улесним е, възможността на потребителя да купува и продава онлайн. В моята държава, където имаме най-висока степен, вероятно, една от най-високите на електронна търговия, хората са доволни от е, тези продажби. Имаме и краткосрочно право на отказ е, което хората имаха в традиционния пазар, сега го имат и онлайн. И ако им се отнеме тази краткосрочна възможност да а, а, връщат стоки, аз няма да купувам онлайн, ще си отида в стария магазин, където това правило въжи. Тук е риска. Ето защо смятам, че е важно държавите, които имат такива е, традиционни е, практики, е, трябва да ги запазят. Не искам да кажа с това, че е, е, не искам да кажа, че това ще попречи е, на източноевропейците да могат да купуват и продават по същия начин. Но е важно да се запази доверието, че потребителите могат да си запазят правилата, на които, правата, на които са се радвали до сега. Другото изменение, което съм внесла – е за е, жизнения цикъл на продуктите. Ако не всички е, потребители кажете, че в края на двете, след две, изтичането на две години нямате да можете да върнете продукт, който се е развалил след този срок, това е е, абсолютно е, противоречие с това, което казахме, говорихме вчера за е, удължаване, увеличаване жизнения цикъл на продуктите. Защото ако може, да, да, ако продукта има по-дълъг жизнен цикъл, би трябвало да това правило, този срок да, за рекламация да се продължи. Виждам, че Алисън иска думата съвсем накратко. Да, тъй като Андрея се обърна към мен пряко, благодаря за възможността да му отговоря. Аз нямам нищо против предложението на Паскал. В него се съдържат много положителни неща и ние сме готови наистина да, да решаваме проблема с критите дефекти, нещо, много важно. Ние сме готови да обсъждаме всичко това и искаме да намерим решение, което е валидно за всички държави членки. Но нека да видим какви са фактите. В много държави членки, дори в Германия, потребителите не винаги си знаят правата. Тази дискусия сме водили и преди. Много трудно е да се наложат права. Тоест, този парламент наистина е, е, затъна в спорове по е, груповите претенции и препоръки в това отношение във връзка с правата на потребителя. Много работа има да се свърши, за да се осъществят на практика правата на потребителя предвид и масивното, е, огромното увеличаване на обема на онлайн продажбите, е, включително и трансгранични такива, е, това се, тази тема засяга и в други досиета, но наистина проблема с разширяване на обхвата е много сериозен. Искам да обясня, че не сме отрицателно настроени, напротив, искаме да се ангажираме в тази конструктивна работа. Благодаря. Паскал. Благодаря, е, скъпа Вики. Е, благодаря на всички за конструктивните изказвания и днес. Мисля, че това, което Кая Калас каза, е, ни води до следното. Или Е, трябва да доведем до максимална хармонизация по важни аспекти този акт или да не направим нищо. В този случай да оставим е, е, нещата в сегашното им положение, за да има някакъв смисъл в това, което правим за да можем в, да живеем в бъдеще с толкова различни правни ситуации в държавите членки и е, търговците да, да имат полза от е, този акт и от тези закони, е, трябва да направим нещо. В противен случай две-три е, монополни организации ще се възползват от това. Е, ако това искаме да постигнем за потребителя, нека да оставим нещата в сегашното им състояние. Но ако искаме да има конкуренция и дребните търговци да участват във вътрешния пазар, тогава най-важните аспекти – на е, това законодателно предложение трябва да е, води до хармонизация е, за да се създаде равнопоставеност, да могат всички да участват, да, се, да има взаимно доверие и дребният търговец, малкият продавач да може да участва в играта защото ако е така, няма да се е, най-крупното, най- предлагането идва предимно от монополисти. От монополисти, монополисти. Е, е, сега трябва да се види кои права, потребителски права трябва да се хармонизират и кои не. Има някои, които не трябва непременно да се хармонизират. Е, те, това да бъде оставено на осмотрението на държавите е, членки, провинциите в е, например, е, закона в Белгия за скритите дефекти. Това може да, да е, решава всяка държава за членка си, това, за себе си. Това не го регламентираме централно правото на отказ и връщане на стоката също всяка, може да се регулира според всяка държава членка, но вече трябва да се види какъв да е срока, един или два месеца за да не може да е, се е, за да все пак да е в някакви граници този срок, за да не трябва да объркваме пазара с твърде големи различия. Е, това, което колегата от социалисти и демократи пледира е от една страна да не се, да не се задължава търговеца да, да поправя е, дефектния продукт, а просто да го замени с нов. От друга страна обаче те пледират социалистите за е, жизнен цикъл. Тези, два, е, тези две идеи се влизат в противоречие. ако имаме право да, да анулираме един договор, а просто двете идеи, се, както казах, се, се, се преплитат и се противоречат. Сега въпросът в крайна сметка е дали искаме пазар, в който в основните неща има хармонизация. Разбира се, това ще означава държавите членки да загубят малко на правомощия, но пък от друга страна ще получат много повече. И в крайна сметка, в този баланс, това, което ще, ще спечели е, потребителя, т.е. защита на потребителя в крайна сметка ще се е, е, увеличи. И сега, Паскал, трябва да дадем набързо и е, думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде кратък, само две бележки. Първо, разширяване на приложното поле, както поискаха няколко депутата. Ние, ние си вземем бележка за това и представителите на вашата комисия и на Юри също са внесли изменения в това отношение. Искаме да помогнем на парламента в максимална степен. Вече сме, се срещнахме с докладчика, който готви измененията ние подкрепяме до голяма степен работата на парламента по посока на оценка на въздействието. Втория ми аргумент е политически. Госпожа Гепхард всъщност го каза чудесно в едно изречение. Има два, две неща взаимосвързани. От една страна е защита на потребители, и другата, от друга страна хармонизация, пълна или не. Двете неща са неразривно свързани. Една обща бележка. Разбира се, трябва да намерим по-конкретно решение, но общия бележка е следната. Това предложение има два, две ползи за Европа като цяло първо води до пълна хармонизация, което ще помогне на фирмите да, да продават в целия Европейски съюз и, и увеличава защита на потребителите. И то драстично по отношение на директивата от 90-та и 9-та. Ако оставим а, това на потребителската защита на, на осветени държавите членки, те могат да го увеличат. Много от тях са го направили, даже над изискването на директивата от 99-та. Така че по принцип за тази цел само директивата не ни е нужна. Тя ни е нужда за да увеличим е, защита на потребителя в тези държави членки, които не са качили нивото в сравнение с директивата, а, но които прилагат директивата едно към едно. Тоест, това са двата, двете ползи на практика. Но как да ги постигнем? И тук е, е уловката. Мисля, че от една страна трябва да вземем един е, пример иерархията на, на средствата за защита срещу свободния избор на потребителя. Трябва да излезем от тази дилема, но по принцип е, сме изправени пред две крайни решения и не можем да ги е, съчетаем и трябва да намерим е, средния вариант. Е, в съвета е, се тече сериозна работа и мисля, че сме на верния път и сме на път да намерим общ подход, поне в, на Юнския съвет, и сме на път да намерим компромис. Но подхода на компромис е, е, е такъв. Не да кажем, че или е, е, е, е иерархията на средства за защита или свободния избор, а, и, а, или, или няма решение. А напротив, да доближим двете, е, двата варианта. И е, това, което може да реши въпроса е прекратяване на договора. Това, че е, потребителя може по-бързо да, да прекрати договора, без да мине през всички нива на защита, е, на правна защита. Така че е, два са начината да постигнем това. Един е, да кажем, ако е, потребителя е, е, поправил стоката и след, малко след това се появи дефекта, същия или друг, тогава вече може да се прибегне към прекратяване на договора. И втория подход, по който работи съвета. Ако може би ще има обстоятелства, при които е, ще е трудно потребителя да приеме е, варианта е, поправки и замяна на продукта, защото е загубил, вече няма доверие в тази фирма подхода е, ако потребителят е загубил е, доверие е, в е, продавача, той трябва да може да прекрати договора. Значи, ако намерим компромис между тези две крайни позиции, е, ще е добре и с удоволствие бихме работили с вас в тази посока да постигнем това всъщност, крайна сметка, и е, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителя е, е, работят по този въпрос. Закъсняваме с няколко минути, но мисля, че дебата беше много полезен. Сега минавам на следващата точка, която не е франчизирането, това тя отпада за момента, а предложение за регламент по геоблокирането, разглеждане на компромисите и изменения, докладчика е Роза. Тун. Благодаря ти, Вики. Първо искам да благодаря за всички изменения, които получих. Благодаря и за интересния обмен на идеи с докладчиците в Сянки. Миналата седмица изпратих на същите чернова или поне част от черновата на проекто компромисите. Върху част от текста, но поне голямата мисля аз, или въпросите, които обсъдихме, като например приложимо право, както и а, съдържание с авторско право. Нека сега опиша на къде вървят компромисите след обмена на становища, който се проведе в комисията, както и на заседанието на класите Сянка. Приложното поле е ограничено. Бизнес към потребители е сферата, за да няма проблеми с прилагането. Връзката с директивата за услугите е изяснена. Регламентът не ограничава член 20 на директивата за услугите. Само предоставя допълнителни инструменти за преодоляване на неоправдано дискриминиране на потребители. В сътрудничество с правната служба изготвихме формулировка, която пояснява връзката с директивата, която споменах преди малко, 44 та от 99 за договорите за продажба, Паскал, And, um, и директивата за потребителските права. Вземат се предвид решение на Съда на Европейските общности, но не се променят директивите, които споменах. Подчертавам го, не настъпват промени в тези директиви. Вземат се предвид само последните решения на съда. Има широко съгласие, че ограничаването на достъпа до веб-сайтове, както блокирането им, на принцип местоживеене, временно местоживеене и така нататък, е общо прият от всички. Основният спорен въпрос е свързан с премаршрутизирането и дали трябва да е задължително а, експлицитното съдържание. Това не е любимата ми формулировка и съм направила едно изменение, в което се казва, че трябва да е достатъчно да се даде обяснение от търговеца. Но тъй като търсим компромиси, духа на компромисите и смятам, че това ще спомогне работата ни и по други части на текста, реших да подкрепя предложенията на някой от вас. Това а, експлицитно съгласие за премаршрутизиране да е задължително но трябва да се даде веднъж само от потребителя, за да не се претоварват потребителите с постоянно изникващи прозорци, които искат от тях отново да дадат своето съгласие. Що се отнася до преразглеждането, записано в член 9? Призоваваме за задълбочен анализ на пет сектора. Аудиовизуалния, финансовия, транспортния, електронно-комуникационния и здравния. За някои това е много, а за други не е достатъчно амбициозно. Прекалено малко, казват, е, е това, защото биха искали аудиовизуални и транспортния да бъдат включени в този доклад още от сега. Надявам се обаче да приемете този компромис и да се съгласите да се изчака още няколко години за този задълбочен анализ, който искаме от страна на Европейската комисия. Не бива да прибързваме с решения, тъй като може да се окажат преждевременни. On the copyrighted content. То се отнася до съдържанието, с което, върху което има авторски права. Имаме малка стъпка напред. Подкрепих измененията, подадени от много от депутатите и съдържание, което е с неаудиовизуален характер, но има авторско право върху него, стига търговците да имат права върху съответните територии. Обсъдихме това многократно и в Имко, и в докладчиците в Сянка. Радвам се, че дебатите в Комисията по юридически въпроси, тъй като те имат споделени компетентности по този въпрос с нас, та дискусиите там върват в същата посока. Надявам се да има мнозинство, за да се включи съдържанието от нея аудиовизуален характер, което е обект на авторско право. Имаше объркване по този въпрос, когато го обсъждахме тук в ИМКО. Не се намесваме по никакъв начин в съществуващите права за авторско, е, извинете, правила за авторското право. Само казваме, че що се отнася до цифровото съдържание, което не е аудиовизуално, Липсата на лиценз или права върху авторско право е, е единствената валидна причина за блокиране по географски принцип. Тоест, занимаваме се с тези причини за блокирането, които не са свързани с авторско право. Отново да го кажа, за да стане ясно. И на последно място за приложимото право и Рим 1. Това, което предлагам, не засяга по никакъв начин Рим едно. Дава възможност на търгов, търговците да се радват на по-голяма правна яснота, ако искат да информират по-ясно потребителите, кога възнамеряват да продават. И ето тук вървим ръка за ръка с колегата Паскал. Член 8а звучи още по-силно, тъй като текстът ясно заявява, че ако търговските практики на търговеца не отговарят на неговото заявление или ако не е направил такова заявление, потребителя може да поиска а, задействането на член 6 от, от Рим 1, извинете, в, и да се обърне към съда и потребителите, и търговците, според мен, ще излекат полза от това, тъй като то е от полза и от двете страни. Тоест, не противопоставяме търговеца и потребителя по никакъв начин. Надявам се да одобрите този компромис. Също така подкрепям идеята да се направи задълбочен анализ за прилагането на разпоредбите на Рим 1, което да е част от прегледа, предложен в някои от измененията. Това е най-общо. Надявам се по тези въпроси да стигнем до компромиси. Благодаря. Um, Малък проблем имам. А, няма място отзад за асистентите, отпред има доста празни места. Парламентарните асистенти няма къде да се подпрат, за да си взимат бележки. Може ли някой от секретаря да разчисти част от редовете, тъй като депутатите са си тръгнали, за да може асистентите да се преместят по-напред и да седнат зад депутатите, ако биха искали, разбира се. Um, Просто онези, които седат отзад. Ако искате да седнете на бюро, за да може да се подпрете и да пишете, преместете се на някои от празните места, заповядайте. Госпожа Розия я няма. Кой говори от името на социалистите? Никола Данти. Никола. Ще прочета това, което Виржини е, ми даде. Тя се извинява за това, че я няма днес по темата неоправдано блокиране на географски принцип. Тя благодари на компромисните изменения, които са били изпратени. Надява се да се стигне до балансирана позиция с другите докладчици в сянка, независимо, че има предложения, които все още са проблематични. На първо място Виржини Розие много се радва, че ще се ограничи приложното поле на регламента до връзки бизнес към клиент. Трябва да има ясно определение, както и правното въздействие върху някои ключови е, термини, като например липса на дискриминация, присъстване, присъствие на а, потребител в друга държава членка, която не е негова по местообитание. Имам проблем. Не чувам бри... английския превод. Не знам, някой може ли да ми помогне? Може ли по-близко да говорите до микрофона или някой от техниците нещо да направи? Просто да ги чувам по-добре, тъй като не ги чувам. Thank, carry on. Thank you il И така трябва да подчертая, че принципа на териториалност на авторското право в различни културни сектори трябва да бъде запазено. Териториалният принцип е основния лост за преговори и основен лост за авторите, за да може те да извлекат полза от своята работа по справедлив начин. Не би трябвало да се включва в приложното поле на регламента и услугите по електронен път – които дават възможност до достъп до защитени произведения и аудиовизуални защитени произведения. Специфичният характер на културните и художествени и творчески произведения трябва да се взема предвид винаги. Обсъждаме също така предложението за преразглеждане на директивата за авторското право. Това е секторен закон и не е добре този регламент да говорим за аспекти, които ще бъдат третирани на други места или при други заседания. По тази причина предпочитам да се удължи на 5 години първия доклад, който да направи оценка, за да има яснота за това дали са актуализирани секторните закони. Компромисни предложения 30 и 31 трябва да бъдат преразгледани отново, защото там пише, че единственото приложимо право е правото на търговеца. Трябва да се припомни също така, че Брюксел 1 и Рим 1 запазват основния принцип на свободата при сключването на договори. Този регламент не би трябвало да изменя или да внася дерогации в корпуса на тези а, два м, законодателни акта. Не трябва да се отслабва правната защита, когато търговеца обръща своята дейност към държавата членка, където живее потребителя. Що се отнася до 28? Тълкувани... Тълкованията, които са записани в Директива 44 от 99 и 83 от 2011 година, трябва да вземат предвид тази дискусия, що се отнася до продажба на стоки и електронно съдържание. А, има доклад, който се подготвя от колеги. Също така стълкновението на правни норми трябва да се вземе предвид, за да не се ограничават правата на потребителите. Anleen van Бойсет. Dank Vicky. Um... Благодаря. Подобно на други, смятам, че блокирането на географски принцип една дискусия, която протече много активно на техническо ниво. Не е лесна темата и, и са нужни допълнителни дискусии. Най-общо казано сме удовлетворени от компромисите, представени от докладчика. Искаме да благодарим на докладчика и нейния екип за предложенията пред нас. Съгласни сме да се приложи подхода бизнес към клиент. Трябва да се правата на потребителите, не искаме да пречим на свободата на сключване на договори. Що се отнася до правната сигурност, важно е да се създаде истинска сигурност, за да няма злоупотреби. Бихме искали да попречим на това търговци да не се включват в тази система, тъй като не им е ясно какви са правата им. Това ще попречи и на потребителите, тъй като търговеца няма да иска да продава онлайн, ако не знае какви са правата му. След това Не бих искала този текст да се прилага към аудиовизуални, аудиовизуално извинете, съдържание, върху което има авторско право. Трябва да се ограничи този текст до всички стоки и услуги, които нямат аудиовизуален характер. Трябва да направим така, че да се стигне до компромиси и Разбира се, сме склонни леко да се коригира приложното поле, но в замяна на нашата толерантност бихме искали аудиовизуалните продукти да не бъдат включени. Въобще никъде да не се споменава такова съдържание в приложното поле. Казахме, че този сектор почива върху много конкретни принципи, като например принципа за териториалност. И не смятам, че трябва да се преразглежда този принцип тук. Имаше и някои други проблемни моменти. Не разбирам защо трябва да има адаптиране на определени места. Е, и става дума просто за нови прозорци, които може да изкочат и дадеш съгласието си. Не виждаме какъв е проблема. Разбира се, от друга страна е притеснително а, за излизането, че излизат тези прозорци постоянно. Това не е удобно не само за потребителя, но и за търговеца, тъй като се намалява възможността, а, всъщност намалява се вероятността а, потребителя да се върне на този сайт, ако постоянно изкачат прозорци за съгласие. Добре е да се информират а, потребителите. Има също други подробности, свързани отново с тези изкачащи прозорци, както и с директивата за а, личното пространство и личните данни в електронна среда. Трябва да направим така, че законодателството да отговаря на тези цели. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Първата ми реакция е, че няма нещо ново, нещо, което е, Ружа не е чула от мен, т.е. няма нищо ново в това, което ще кажа. Не разбираме защо не искаме да изключим бизнес към клиенти като взаимоотношение и не можем да подкрепим компромис едно като цяло. Искам да ви припомня, че взаимоотношенията бизнес към бизнес са, в част, са част от директивата за услугите и този регламент ще допълни тази директива, така че не виждам как и защо сме решили да не включим такъв тип отношения. Що се отнася до втори компромис, искаше ни се нашето изменение 254 да бъде включено. По компромис 3 отново. Не приемаме ограниченото приложено поле. Искаме аудиовизуалните и транспортните услуги да бъдат включени тук. Няма причина да се чака пълен преглед. Благодарим за разделянето на гласуването, но предпочитаме да е част от компромиса, не да не се гласува отделно по него. По същите причини, по които подкрепяме четвърти компромис по принцип, списъкът трябва да бъде коригиран, имайки предвид резултатите от дебатите по компромис 3. По компромис 6 смятаме, че думата трябва да бъде съплемент, а не комплемент. Това е допълнителна, допълнителен текст към директивата, а не е опит е, тя да бъде обяснена. По компромис 7 искаме да разберем какво е въздействието на този параграф, тъй като не искаме да създаваме празнини. По компромис 8 продължават преговорите кога може да има, питам аз, оправдана дискриминация, защото пише unjustified, неоправдана, т.е. излишно и объркващо е да пише unjustified, неоправдана. Не подкрепяме 10, 11, 13 компромис, имайки предвид това, че сме против компромис 3. Благодарим на докладчика за това, че добави 14А като компромис. Радваме се също на компромис 17 и 19 и промяната в посоката на работата на докладчика. Подкрепяме също компромис 21 и 24. Що се отнася до 31 компромис, на този етап не можем да го подкрепим. АЛДЕ като група е убедена, че включването на литературата It gives the traders the на правната фикция дава възможност а, за съмнение при търговица, но пък не може да бъде успорено от клиента. Нямаме коментар по останалата част от, коментари, от измененията и компромисите. Вървим в правилна посока. Много може да се направи, обаче основното послание от нас е, че не искаме да изпратим сигнал, че защитав... защитаваме раздробяването на пазара и големите търговци. Сме против малките бизнеси, за да извлекат полза големите. Не искаме да сме против защита на потребителите на авиоуслуги. Благодаря. Денис Де Йонг има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодарности към докладчика. Много компромиси мога да подкрепя. Разбира се, съществуват и много важни въпроси, които поставиха преждеговорившите. По отношение на връзки между бизнеси, позицията ми е като тази на АЛДЕ. Не смятаме, че те трябва да се изключват. Малко странно е, малко странна е позицията, защото по-големите търговци искат това от нас, при положение, че бихме го очаквали по-скоро от малки и средни предприятия, но в този случай големите предприятия искат това да не бъде изключвано и не виждам причина защо да не го направим. Така че им обещах, че ще се борим за това. Ще повдигна въпроса на заседанието на, корен... на докладчиците в Сянка и разбира се ще бъдем гъвкави. По връзката между услугата за... А, директивата за услугите и този регламент малко съм объркан, защото Доколкото разбирам, този регламент ще допълни директивата за услугите, но по член 1А, ако има конфликт, този регламент ще има превес. Не знам от юридическа гледна точка как ще се случи това. Тук може би правната служба ще помогне, когато има конфликт между правни актове. Относно авторското право, продължаваме да имаме проблем, че е, в държавите членки има различни цени, тъй като разходите за авторско право са различни. Особено малките творчески е, компании могат е, да се почувстват ощетени от тази разпоредба. Трябва да помислим отново. След това по член 2 параграф Е латинско за вода, газ и електрическа енергия. Разбира се, за водата мога да си представя, че се предвиждат конкретни количества. За газ предполагам, че става въпрос за газови бутилки, но какво правим с електричеството? Аз турба с електричество не съм си купувал до сега. Така че тук ще е необходимо разяснение. Въпросът е и е, от интерес за много хора. Нещо, което също ще се обсъжда на заседанието на докладчиците в Сянка, е възможна вратичка в член 3. Изменение 22 е това. Докладчика е съгласен с текста на комисията, че продължава да е възможно да се уреждат дейностите в различни държави членки за определена група потребители и това е едно общо изключение. Питам се дали това няма да е вратичка в закона в системата и винаги ще се използва срещу потребителите, които купуват определени продукти, защото може да се каже, е, тази дейност е, е предназначена за определени държави и членки. Така че не знам тук е, каква е и връзката с принципите за недискриминация, рационалност и местопребиваване. Това са важните въпроси, но като цяло мога да се съглася с повечето компромиси. Ще имаме и писмени коментари. Мисля, че ще стигнем до решение. Благодаря. Юлия Реда. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на докладчика за компромисните изменения. Разбира се, коментарите ми са първоначални. Какви са основните приоритети за моята група? Първо, защитението с авторски права съдържание. Трябва да подчертаем, че не можем да разрешим проблема с геоблокирането на такова съдържание, което кой, проблем, който не е причинен от лицензиране. Няма да е възможно това. Докладчика предви, предлага да се включи защитеното с авторско право съдържание, ако то не е предвидено в правото за авторското право. Нещо, което обаче няма да се направи. Затова трябва да го решим тук в този акт. Въпрос поставен от Обединената левица. Ако включим защитено с авторско право съдържание, тогава не можем да разрешим проблема с ценовата дискриминация. Да, това е нещо, което разглеждаме. Ако имаме доверие, че търговците няма да извършват несправедлива дискриминация и разликите, които при... разликите в трентирането ще са в резултат от справедливост, то тогава този регламент изобщо няма да ни е нужен а неговата цел е да се предостави достъп, който да е недискриминаторен. Радвам се, че ЕКР може да прояви гъвкавост тук. Наистина трябва да стигнем до практическо решение на проблема. Смятам, че е, включването на такова защитено с авторско право съдържание в случаите, в които има лиценз. Не мисля, че трябва да има разлика между аудиовизуалното и неаудиовизуалното съдържание, защото нямаме секторно законодателство, предотвратяващо де, а, дискриминацията. А, за момента директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и новия и вариант, който още не е прият, не предвиждат такава разпоредба. Нещо друго, предвид текста на съветът, е, проблем за нас е член 6 пасивни продажби. За нас е проблем е, че е, в е, предложението си по член 6 съвета ще предостави вратичка в, спрямо настоящото конкурентно право, която да облагодетелства индустрията на луксозни е, артикули. Тук трябва да сме много внимателни и предложението на докладчика по член 6 ще гарантира, че няма такава вратичка в закона. Тук трябва да имаме твърда позиция пред съвета, за да гарантираме, че не се подкопава съществуващото конкурентно право в полза на индустрията на луксозни стоки. Това са важните за нас неща, за които можем да предоставим добавена стойност за потребителите и регламента в крайна сметка да подобрява положението им, а да не създава допълнителни вратички в закона, от които търговците да се възползват. Има ли други желащи да се изкажат? Марко Зуло. Релаторе. Благодаря е, на докладчика. Когато говорим за блокиране на географски принцип, е, се поставят много въпроси. Някои са предмет на компромиси, например като премаршрутирането. Тоест, ако искате да доставите автомобил от Испания в Италия, можете по този начин да я закупите на по-ниска цена. Има неща, обаче, за които не сме съгласни, по-специално защитено с авторско право защите... съдържание. Ще ви дам пример. Тук изпадаме в риска да създадем предимство за потребителя и а, щета за други. Представете си, британски изпълнител, който а, е, има линк в платформата Spotify към музиката си. А, но в зависимост от различните страни, достъпът до това съдържание е, е различен. От гледна точка на потребителите, това е по-практично, -по -по как стоят нещата от другата страна. А, по отношение на дружествата, притежаващи авторските права, които изкарват прехраната си по този начин. могат ли те да променят лицензите в този случай и цената за достъпа до съдържанието? Това пък ще е в ущърп на потребителите. Трябва да се намери друго решение. Какво да направим тук, когато говорим за право на възпроизводство? възпроизводство. А, така че смятам, че тук е нещо, което трябва да се обсъди много по-подробно. Следващ елемент, който е важен, е защитата на малките стопански субекти. Както стана ясно, потребителя има възможност да закупи дадена стока от търговеца, но тук сме изключили ситуации, при които търговеца е дребен търговец и изпитва затруднения. Представете си, че е, потребителя не плати на търговеца и в нито един момент не е възнамерявал да, който не е възнамерявал да продава стоката в държава членка, в която няма възможност да упражни дейността си. Тук, в зависимост от избрана, е, избрания подход, продавача, търговецът трябва да отиде в държавата членка на потребителя, за да може да защити правата си. Според нас това е много сложно за малките търговци. Те са в неблагоприятно положение и трябва да стигнем до по-приемлив компромис. Благодаря. Ще свършим в 11.25 точно, за да може и преводачите да стигнат до залата. Още 4ма е, оратори. Евелин Гепхарт. Повядайте. Е, <clears throat> е, ще се огранича до един въпрос, който за мен е особено важен. Предложението на Роза Тун този член да, да се върне обратно, член 9. Това е преобръщане наопак и на това, което до сега се съдържаше в Брюксел 2 и в Рим 1. И това абсолютно не бих приела и не желая, защото това е накърняване правото на потребителя, безпредседентно такова. Имаме добра е, разпоредба, е, и е, НЕП, когато казва, че искаме, искат хармонизация, защо тогава е, правото трябва да е на страна на потребителя и не на търговеца. И второ, гражданите, които купуват извън Европейския съюз, ще имат по-добра правна уредба, защото за тях ще въжи Рим 2. И тук търговецът от Европейския съюз е, ще бъде е, в неизгодно положение по отношение на е, трети страни. Това е много трудно, ще бъде неприемливо и накрая трябва да видим дали това състояние се променя с този регламент или не. Никола Данте. Съвсем накратко, имайки предвид ограниченото време, бих искал да поздравя докладчика, защото виждам, че ще работи доста по тази тема. Това е много важна тема за нашия законодателен мандат и тъй като сме амбициозни от политическа гледна точка, ще изпратим ясен сигнал на европейските потребители. Трябва да се направи добре този доклад, внимателно трябва да се направи, защото става дума за, <clears throat> както казах, като прочетах по-рано от Виржини, става дума за опазването на авторското право, правата на потребителите, както каза и Евелен току-що, общностната рамка Брюксел 1, не Брюксел и Рим 1. Трябва да се опитаме така или иначе по всякакъв начин да балансираме потребността от една страна да имаме справедливо опазване на правата на потребителя, авторското право, а от друга страна да дадем повече възможности също така и на гражданите и на европейските потребители. Направихме го с регламента за преносимостта. Той беше много ограничен, малка част, имайки предвид блокирането на географски принцип, но смятам, че тази цел трябва да си я поставим като ясна и много се надявам да постигнем добър компромис, който да взема предвид повдигнатите идеи и да се опита да изпрати ясно послание на всички европейски граждани. Мортен Локгард. Мортен Локгард. Благодаря много накратко. Има един въпрос, който исках е, да задам на докладчика. Ще ме извините, ако не съм разбрал, че всичко това трябва да е част от компромисно предложение. Въпроса е принципа, е, Shop Like a Local, да се пазарува като човек в съответната, от съответната държава. Можем ли да използваме това правило тук в този регламент? И когато има поправки, той трябва ли да се връща в, в друга държава? Кой ще отговаря за преноса на стоките от една държава в друга? Няма ли това много да увеличи тежестта за предприятията. Може ли докладчика да коментира по този толкова важен аспект? Знам, че сега нещата стоят по един начин, но правната служба ни каза, че е добре този принцип да се предвиди конкретно в текста, за да се гарантира, че предприятията няма да са изложени на този допълнителен товар и е, може ли докладчика да обясни. Благодаря много. Искам да продължа от коментара на Дита. относно авторското право и изключенията за големите субекти. Трябва да внимаваме, когато даваме предимство на големите субекти, да не е, осложняваме живота на дребните субекти има изменение, че микропредприятията не трябва да проверяват местонахождението на всеки клиент и мисля, че това трябва много ясно да се посочи в компромисите, че те са изключени от това изискване за проверка, защото в противен случай би било голяма тежест. Комисията, имате ли какво да кажете? Заповядайте. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Благодаря за интересната дискусия. Ще се спра на два аспекта само. Приложимо право и защитено с авторско право съдържание. По първия отбелязахме си предложенията на докладчика. Разбираме, че трябва да се даде възможно най-голяма яснота за търговците и защита на потребителите и по отношение на потребителите извън територията, на която са търговците. По авторското право и съдържанието защитено с него отбелязваме си предложението на парламента да се разшири приложното поле. В момента правим оценка на въздействието на това в сферата на аудиовизуалните медийни услуги по отношение на трансграничния достъп, разликата между цените и цялостното въздействие. Така че продължаваме конструктивната работа с парламента и по тези въпроси и ще спра до тук. Ружа. Half a minute, yeah? Um, thank you very much for... Благодаря много за тези коментари. Вярно е, че някои от тях вече ги бяхме чували. Не мога да отговоря на всичко, което бе казано, но да подчертая следното. Не можем да запазим тези крайни позиции. Някои искат аудиовизуалния сектор, транспортния да са включени, а други не искат да направят и минимална крачка напред, да, не се, включва, да се включва не аудиовизуалното съдържание, защитено с авторски права. Добър подход е да се правят малки стъпки, по този начин ще бъдем по-реалистични и текста да бъде ясен, да не се променя прилагането му, за, тук конкретно да говорим за бизнес към клиент, без връзки между бизнеси. Не искам да се намесвам в сферата на други законодателни актове. Ораторката говори далече от микрофона. Искам само да подчертая, че съм взела предвид неодавнашното решение на съда, че тежестта не може да бъде непропорционална, но разбира се и това може да го обсъдим. И също така сме се постарали да останем в рамките на директивата за услугите. И накрая Нещо, което споменахме при обсъждането на доклада на Паскал, е защитата на потребителите. Те искат да имат достъп. Ружа трябва да освободя преводачите. Само да довърши изречението си. Във всички 28 държави има право за потребителите и ние искаме то да бъде отворено. Благодаря на всички членове и на всички, които си сътрудничаха с тях. Благодаря и на преводачите.